Euh. Добър ден. Добър ден на всички. За мен е удоволствие да, от, да открия това изслушване. Ще разглеждаме ни много въпроси от огромно значение, над които работя от 20 ти на години. За това с удоволствие виждам, че ще обсъдиме днес въпроса свързан с незаконните е, парични потоци и тяхното влияние и за тях, тяхното техните последици за в развиващите се страни. За един, за един долар се се загубите са 10 долара в развиваща страна, което означава, че незаконните парични потоци в крайна сметка представляват 10 пъти средствата отпускани за развитието. Това е всъщност една, едно огромно препятствие и за организиране на обществени услуги и помощ. Така че е, международната общност и организации имат а, е, е, желание и успешно трябва да се опитат да се справят с това предизвикателство. Трябва да престанеме да затваряме очи пред дейностите на многонационалните предприятия и онези, които чрез данъщите убежища лишават развиващите се страни от тъй нужните ресурси. Въпреки кризата, нашите съграждани подкрепят обществената помощ за развитие, но същевременно те биха искали тази помощ да бъде ефективна и да има положителни последици за ем, бенефициентите. Но независимо от дали са многонационални предприятия, които не се интересуват особено от социалните екологични последици или а, а, политици, безотговорни политици. Европейският а, съюз трябва да организира така своите средства, защото това да, да продължи тази помощ. Аз самата съм е, член на една асоциация за борба с незаконните парични потоци и, паричните, и изпирането на пари в Афганистан. Е, изработихме доклад относно доклада е, скандала с Афганската банка и присъствах на реш, решението на съда, присъдата по повод откраднатите 900 милиона долара от висши банкови служители и близки до правителствените кръгове в Афганистан. Можете да прочетете историята на този скандал на моя блог или на официалния сайт на а, афганистанското правителство. Става дума за 900 а, милиона долара, които са били отпуснати от международната общност за помощ на Афганистан. И скандалът е проистекал от това, че не са прилагани е, законите и правилата за борба с е, изпирането на е, парични средства. Затова ще изслушам с голямо удоволствие доклада на господин Парто относно положението в Афганистан. А сега давам думата на първият наш оратор. Благодаря, скъпа Ева. Радвам се, че мога да взема думата пред Комисията по развитие, и Комисията Крим, специфи... специална комисия за която посвещава своята работа на тези въпроси. Казва се, че комисията Крим работи по скритите лица на корупцията. Но е, много, много, много често е, корупцията и прането на пари се извършва чрез е, законни средства и при прилагане на банковите правила. Така че ще продължиме с нашата работа. Имаме един много натоварен дневен ред, много доклади. Господин Реймонд Бейкър ще бъде първият. Господин, господин Вевинг ще бъде втория наш оратор, който е който ще говори за криминализиране на незаконното забогатяване. Той е съветник към специална комисия в Обединеното кралство. Третата ще бъде госпожа Дженифър Брамлет която работи по специална програма на ООН за пране на пари. Ще всеки един от ораторите разполага с 10 минути за представяне на темата. След това ще продължиме с въпроси и отговори. Господин Вивинк, имате думата. Благодаря. Благодаря на госпожа председателката, също така и на другите представители на вашата група, които ме поканиха да говоря тук днес. Темата, която ще повдигна тук е една, която беше малко позабравена в Западна Европа. А, виждате, заглавието е темата заглавието от слайда, именно необяснимото богатство в обществената администрация. Когато говорим за борбата с корупцията, не бива да забравяме тази тема. Тук говорим за лицата, които са в държавната администрация и постъпват на тези постове с сравнително скромни суми и сравнително скромни заплащания. И когато обаче приключат а, своята служба на този бос, се оказва, че са забогатели много. Има много държави членки хора в тях, които не са запознати с тази тема. И мисля, че Юго-Источна Европа също обърна доста голямо внимание на тази тема и работи усилено по темата. Нека да напомним, че има държави, които има заплащане на около 400 евро на месец, а пък когато тези хора приключат своята служба на този пост, се оказва, че имат милиони евро богатство. През 2003 година има Международна конвенция по този въпрос и там се е, каза, тези, които са подписали конвенцията на ООН в това отношение, да включат в наказателното си право разпоредба за преследване на тези лица, които са натрупали несметни богатства, след като са били на служба в държавната администрация и да обяснят откъде са получили а, парите. На този етап никой в Европейския съюз не е подписал тази разпоредба. И извън е, Европа, Европейския съюз, само в Европа, само Македония е, е подписала тази е, конвенция. Много тъжно, защото по света 44 държави вече използват а, тези принципи. И причината, поради която искаме да се работи по тази конвенция, да се подпише е да се сподели тежестта между държавите в борбата с подобни наказателни практики, с практики на корупция. Проблема с корупцията е, е, че хората рядко искат да свидетелстват срещу нея. Много пъти дори те участват а, пряко или косвено. И... Единственото, по което можем да съдим, че има корупция, е това необяснимо увеличаване на богатствата. Разбира се, они не са първите, които са започнали да използват тези принципи. През 60-те години за първи път в Латинска Америка и по-специално Аржентина се работи по този принцип и се прилага на практика този принцип. Обединеното кралство използва е, тези разпоредби през 70-80-те години в Хонг-Конг, когато се бори с корупцията в общественият е, сектор. Много жестока корупция. Е, тази разпоредба е много ефикасна, много стабилна, но в Европейският съюз това престъпление не се разглежда в този вид. Има аргументи дали, а, дали това може да се впише едновременно с това с правата на честно съден, на справедлив съд, на презумцията за невинност и други. Ние обаче бихме казали да, защото тук не говорим за нарушаване на тези принципи, а по-скоро за задължението да се обясни откъде идват парите. Например, когато постъпвате на служба, трябва да има една декларация за притежанието ви, за това, което притежавате. И да, вие трябва да я подпишете и да подпишете подобна декларация, когато напускате службата. И за разлика от другите наказателни деяния, тази а, разпоредба казва, че ако лицето е на официална позиция и е поступил а, на служба с някакви хикс пари и е подписал декларацията, а напуска службата с много по-голяма сума пари на притежание, тогава ще трябва да докаже, логически, удовлетворително, откъде са дошли парите. Разбира се, има голям дебат относно е, дефиницията тук, но надявам се да получите от моята презентация дефиниция за това какво е удовлетворително обяснение. Разбира се, има дебат а, дали е, индивидите трябва, лицата трябва да доказват каквото и да било. И тъй като знам, че имам 11 минути, точно 11 минути преди да ме орежат, ще кажа, че някой от вас тук със сигурност ще разпознаят принципа, за който говоря, именно а, обърнато доказателство. И със сигурност, ако сте юристи, ще знаете, че това е разрешен принцип от Европейския съд и от съда на човешките права. Това не е принцип, който да влиза в противоречие с а, което и е да било право. Това не е абсолютна презумпция, когато говорим за принципа за невинност. И Така или иначе, използвана с мярка, нашата разпоредба не влиза в противоречие с нито един съд. И преди да вляза тук и да говоря, имах възможност да разменя няколко думи с госпожа Жоли. И, например, във Франция разбрах, че лица, които са свързани обикновено, се предполага, че, че са свързани с организираната престъпност и, и имат а, един такъв а, доста разточителен начин на живот, могат да бъдат обвинени и да им се търси съдебна отговорност. Тук като всички ние тук Например, когато данъчните власти искат повече информация за нашите пари и откъде са дошли, ние всички сме длъжни да даваме обяснения откъде ги имаме. Така че не виждам с каква е разликата. Тази комисия тук се съсредоточава върху организираната престъпност. И госпожа председателката ме запита какво става с тези 900 милиона а, евро, които са отишли в нечи джобове в, в администрацията. Мисля, че имате нужда точно такъв механизъм, за да предотвратите подобни въпроси. Благодаря за вашето време. Вининг, that was I. Благодаря. Много... Благодаря. Много кратко и ясно. А сега дам думата на господин Бейкър който ще говори за незаконните средства от името на групата за финансова, глобална финансова, е, глобален финансов интегритет. Um, Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да бъда тук и да имам възможността да работя отново с госпожа Важули. През 1997 година аз пътувах по света и интервюирах хора за една книга, която подготвях за незаконните парични потоци. В Швейцария разговарях с един банкер и му обещах, че ще запазя неговата анонимност, за да чуя откровенно изказване. И той каза, докато практиката, докато парите, които се крият от данъци, не се наказват по същия начин, както доходите от наркотици, ще има проблеми. Тоест, е, е, данъчната е, световната финансова система в сянка, докато тя функционира и оставена да функционира без, безнаказано, не можем да, се, да очакваме, че ще прекратим незаконните парични потоци. В нашата фирма Global Financial Integrity ние изследваме именно тези незаконни парични потоци и как те се отразяват на развиващите се страни. Направихме анализ за 2011 година. 783 милиарда долара и са излезли от развитите страни незаконно, без да бъдат описани, са влезли в економиките на западните страни. 783 милиарда. Това е малко по-малко от анализа ни за предходните две години. Но да помислиме какви суми се е, натрупват във времето. Това са а, е, хиляди милиарди долари. А, е, и те влизат обратно в западната економика. Направихме едно проучване за транснационалната престъпност в развиващия се свят. 650 милиарда долара беше цифрата, която е, излиза от е, престъпна дейност. 7, други 12 милиарда не анализирахме, но все едно е, факт е, че е, там идват и огромни средства от е, трафик на наркотици и така нататък. Тоест става дума за стотици милиарди, долара, които имат отношение към развиващия се свят. Къде изчезват тези пари? Те се изливат в е, сенчестата финансова система, която съществува. И е, тази система не е създадена от народите, от страните, които излизат парите. По-скоро тя е създадена от страните, в които влизат тези пари. И а, системата си има определен брой елементи, примерно данъчните убежища. Когато разследвах тази тематика през 60-те години, имаше 4-5 такива убежища. В момента има над 60 по целия свят. И почти всички тези данъчни убежища са всъщност тайни, имат своята тайна законова уредба. Имат банкери, счетоводители, които могат да създадат е, достатъчно данни и свидетелства, скрити зад е, фирми, е, фиктивни фирми, които крият всъщност реалните собственици. Милиони, милиони са средствата, които се източват по този начин от корпорации. Тръстовете и фалшиви фундации са част от тази структура. Използват се всякакъв вид е, транзакции е, с капиталови средства и акции, е, манипулират се цени е, на вносни и износни стоки и 60 до 70% от незаконните пари, които минават границите, всъщност минават през търговска дейност, незаконна търговска дейност. И е, престъпната дейност всъщност е, дава само 30 до 35% от трансграничните парични потоци. А елемента на корупцията, парите откраднати по, по, по силата на подкупи и други практики са 5% от тази сума. Друг компонент от системата на пренасенето на пари по света са различните техники за пране на пари. Те се използват за по-специализирани цели. А също така има и достатъчно е, законови е, режими, които улесняват тези пари да минават през сенчестата система и всъщност да протичат и през, през западната економика и да се отчитат през нашите счетоводни закони. Ние имаме много програми за борба с трафика на наркотици, прането на пари и така нататък, но не постигаме успехи. Практически нищо не постигаме. А, е, твърди се, че все по-малко пари се изпи, изпират, но всъщност не е така. Нашия анализ показва, че тази сума нараства. Като потоците растат както по обем, така и в конкретно изражение. А, абсолютно огромно е развитието на незаконните практики през последните години. Основният проблем в нашите усилия за борба с изпирането на пари – е, че ние не можем да принудим нашата система да на, на незаконните, е, на, банко, на сенчестата банкова система да се справи с този проблем, защото не можем да принудим и е, от срещната страна да направи нещо подобно. Просто трябва да може всички участници в този процес да бъдат достатъчно активни. Центъра на тежестта в последните години се измести към Европа. Штатите е, станаха водещи в борбата с подобна престъпност – през 1997 година бе прието законодателство е, там, което криминализира даването на подкуп на чужди правителство. През 80-те години също бяха въведени в Европа разпоредби, подобни разпоредби. Ние настояхме пред Г7 да се създаде една, един а, е, глобален орган за борба с изпирането на пари, което е съответното е, звено за финансова дейност. Има много, много положителни стъпки, които са предприяти. Има директиви на европейско ниво, предложени от Европейската комисия. Има и други дейности, които вие предприемате. Но аз бих желал да очертая две области, където трябва да се направи нещо в повече. В тези области има слабости и трябва да се работи много повече, според мен. Първото е собствеността и второ данъчните е, измами. Собствеността, какво означава това? Въпросът е кой всъщност е притежател на съответните фирми и подава съответните е, финансови отчети а, мога да кажа, че няма никакви аргументи за това, а, е, че е, е добре да не знаеш с кого се занимаваш, кой е този, кой е собственика, който държи е, съответните сметки в банките. Въпреки, че в всички банки има хиляди сметки, които всъщност не са ясно кой е реалният им собственик. Аз е, лично не виждам достатъчно е, разобеждаващи стимули, така да кажа, за това да се е, разяс... да става ясно кои са е, собствениците на подобни сметки, собствениците на примерно фалшиви е, фундации или друг вид корпорации. Е, има два начина, по които може да се подсили законодателството в това отношение. По отношение на фалшивите корпорации да ги сложим извън закона. Много радикална идея, но дали е чак толкова радикална? След 9, 11 септември в Штатите се прие закон, който имаше много сериозна глава за борба с данъчни измами. Там се разработи идеята за фалшивите фирми, фалшиви банки и така нататък. Банки, които работят по начин, така че никой не знае кой е собственикът им. В този, това американско законодателство се твърди, че е незаконно да се получават в щатите пари от чужда фалшива е, или куха, така да се каже, банк. Въпросът е как могат да се регулират тези е, парични потоци, т.е. парите, които е, идват отвън да може да се проследи, а, е, примерно, един, а, е, един трансфер на пари, който само пътю минава през една такава фалшива банка. И е, в резултат на това законодателство от хиляди тези банки останаха една шепа. Именно само благодарение на факта, че щатите е, проведоха, прокараха закон, който е, регулира този аспект на сенчестите е, парични потоци направиха така, че да не могат тези парични потоци да минават през кореспондентски банки в Штатите. И затова тутък си просто този тип банки изчезнаха от световната сцена. Същото може да се направи и с фалшивите корпорации. Просто е въпрос на политическа воля. И ако това е прекалено радикална мярка, има друг, е, друг е, вариант на регулиране на проблема с е, скритите притежатели на банкови сметки а именно да се създаде публичен а, е, регистр, където да се упоменава кои а, е, физически лица притежават съответните а, е, сметки. Корпорациите се създават от държавите и съответно държавите имат право да знаят кои хора притежават тези сметки, а също и да данокоплаците имат право да знаят публичните регистри са един от вариантите да се прекрати проблема с скритите собственици на банкови сметки. Другата тематика, която искам да засегна е данъчните измами. Най-голямата част от тези измами се състои в това да се преправят цените и да се отчитат грешни или неправилни цени при е, търговски транзакции, особено в сделки за внос и износ. Също така се манипулира данъка ДДС, митническите такси, налози и други средства, източници на средства за правителството. В Штатите имаше много интересен случай, който бе разглеждан от Върховния съд в 2005 година. Штатите срещу Пасквантино господин Пасквантино е вкарал незаконно спиртни напитки от щатите в Канада. Върховният съд постановява, че това е схема за измама. И е, интересното в случая Пасмантино е, че тук не се е разглеждал въпроса кой е бил жертва на измамата, в случая кинадското правителство и какво е загубило то, т.е. митническите такси, а просто съдът се е произнесъл, че това, което сте направили, представлява схема за измама и се постановява този акт като е, престъпление по решение на Върховния съд. И си представете колко много е, подобни решения и подобни действия се правят от корпорации ежедневно по света. Тоест е, манипулиране, преправяне на документи за избягване на ДДС, за вносни или износни мита, мита при търговски сделки. И когато е, ръководните лица, лица на корпорации се включват в подобни практики, те извършват ли наказателно престъпление? Мисля, че именно това трябва ясно да се упомене, да се изчисти материята в предложението, което вие имате. Защото би следвало това да се включи като е, незаконна практика за е, неправилно оповестяване на цени, за манипулиране на съответните стойности – за избягване на плащане на ДДС и митнически такси и налози. Аз е, лично призовавам Европейския съюз да помисли е, да, как да засили тези две, два аспекта. Значи да се оповестяват е, сметките, собствениците на сметки в банки и да се борим с данъчни измами. Председателят. Благодаря, господин Бейкер, за вашия доклад. Да, ние тук в нашата комисия а, да не правиме раз, разграничение между приходите от незаконна дейност и приходите, които на практика са генерирани от данъчна измама или избягване на плащане на данъци. Благодаря ви за вашия доклад. А сега трябва да сме на микрофона. А сега госпожа Дженнифър Брамлет. Вие тук ли сте? Вие представлявате глобалната програма на ОНЕ за а, борба с прането на пари и вие имате също не повече от 15 минути, за да представите вашия доклад. Благодаря ви, благодаря и на преждеговорящите за казаното от тях. Аз а, също ще засегна някои от проблемите, които те засегнаха, но смятам, че те са от значение. Е, казва се, че престъплението е доходно и това е вярно, защото инак престъпниците няма да се занимават с престъпна дейност, ако няма огромни печалби. И прането е, на, на, на пари е един начин да се получават допълнителни печалби. Пари и начин за избягване е, на правосъдието. Но от друга страна се казва, че и престъплението е, не е доходно и това е сигнала, който правителствата трябва да отправят е, към престъпниците. Държавите трябва да дестабилизират у е, онези, които извършват е, престъпни е, деяния, като прилагат строги мерки. Как може да стане това? ефективната борба с паричните потоци, с прането на пари, с корупцията е една дейност, която има много, много слоеве и много аспекти и компоненти. И Първата стъпка е приемането на законодателство, което да отговаря на стандартите, е, залегнали в конвенциите на ООН за борба с а, прането на пари, корупция и престъпна дейност а, и включително и препоръките на а, органа наречен ГАФИ. Трябва също така да съществуват разпоредби, които да урегулират замразяването и конфискуването на, на пари и същевременно да има и начини правителствата да могат да включат иззетите суми в държавния е, бюджет. Това обаче може да стане само с една, едно разширено и добре развито законодателство за борба с прането на, на пари чрез съдебна взаимопомощ, сътрудничество и така нататък. Трябва да има и изисквания към различните финансови организации, като например е, е, казина, предприятия за недвижима собственост, банки и така нататък, за докладване на съмнителните финансови е, дейност. И също времено едно законодателство и правила, които да се прилагат е, еднакво и в еднаква строга степен навсякъде. Също така трябва да, да съществуват и правила, за, които да предотвратяват злоупотребата с каритативни дейности и друг вид средства, които не се отчитат или които, за които не се заплащат данъци. Право, право финансовите органи за разузнаване, прокурорите и другите е, държавни инстанции трябва да прилагат е, съответните е, разпоредби и да имат възможност да проследяват е, паричните потоци, като същевременно да имат, да разполагат и със средствата за замразяване и конфискуване на е, средствата и да могат по-нататъка да предприемат съдебни действия срещу извършителите. За това обаче тези органи трябва да разполагат с необходимия личен състав и да имат необходимата подготовка. Професионалната, професионалната подготовка и е от огромно значение в случая. Необходимо е полицейските следователи да да имат, да преминат през специално обучение, защото за проследяване на незаконни парични потоци се изисква доста по-различни умения от това да, примерно, да разследваш кражба или убийство. Е, необходимо е също така да има сътрудничество между различните служби, включително разследващите органи на, на прокуратурите и така нататък. Необходимо е също така да има и координация на национално и международно равнище. Ние в, в, в, нашите, в нашите програми включваме най-различни експерти, за да могат те да работят в взаимодействие. Същевременно трябва да се въвличат и ам, представители на частния сектор, на, на, на банки, застрахователни дружества, за да разберат и те е, начина по който функционират тези системи. Необходимо е също така да има регионално и международно сътрудничество за борба с организираната престъпност, тъй като организираната престъпност не признава а, граници и а, криминалните синдикати са готови на всичко за постигане на целите си. Затова ние трябва да работиме е, е, трансгранично, като обменяме информация и данни е, относно различните престъпления. Почти всички държави членки имат списъци на, съответ, на съответните престъпления, които като трафик на наркотици, трафик на хора и така нататък. Но в много страни прането на пари все още не се смята за наказателно престъпление. Затова е необходимо първо да имаме, е, е, да имаме обща дефиниция и второ да има възможност, когато се констатира едно престъпление, засегнатите страни да могат да започнат едновременно разследване и за да могат е, да се конфискуват паричните потоци и същевременно всички престъпни лица да бъдат преследвани. но не е, до, не е достатъчно тези престъпления да се пресъдат само в нашите страни, а също времено да видим какво е развитието на тези престъпни мрежи в, в развиващите се страни. Много голяма част от банковите операции сега се извършват по електронен път и докато ние разполагаме с, с различни е, механизми за обмена на информация и данни. Разполагаме и с необ... необходимия личен състав, но от друга страна развиващите се страни не разполагат с, подобни, с подобен капацитет. Така че, какви са предизвикателствата, пред които са изправени, изправени развиващите страни? През последните две години ние работиме с развиващите се страни за установяване на проблемите. Много от тези проблеми бяха посочени от самите страни. В много от тези страни разплащанията стават каш, включително и закупуване на недвижена собственост. В много развиващите се страни на практика економиката е економика на ликвидността, което означава, че хората пренасят големи суми и на практика се създават едни финансови, една финансова система, която излиза извън всякакъв контрол. Телефонното банкиране е много разпространено в тези страни. На практика всеки разполага с GSM и таксите за извършване на банкови услуги са много ниски. Но този вид е, банкиране на практика не може да се, да се контролира и много трудно могат да се открият съмнителните дейности. В много от развиващите се страни е, няма е, лични карти и хората много често се представят, се представят и с е, различни имена, което е, е което е, и това е, води до трудности за идентифициране на съответния потребител. В много от е, развиващите се страни, е, органите за е, право праворазпоредителните органи няма достъп до ем, интернет или до широколентов е, интернет. Не разполагат с начини за комуникиране онлайн и в някои страни на практика не съществува и достатъчно законодателство за борба с прането на пари. На списъка на ФАФ има 15 страни, които са в черния списък и над 40 в така наречения сив списък. Как можем да улесниме сътрудничеството за борба с организираната престъпност и най-вече прането на, на пари. В, през последните години се е, наш, нашите, нашите програми се ползват с успех. Ние работиме вече от 15 години с развиващи страни. В някои развиващи страни е, бе, бе въведена система за изплащане на заплатите на администрацията в, е, в банки с цел избяване на корупцията. Е, също така Работиме и с е, отговорниците за системата Халала и други банкови е, системи, като се опитваме да създадеме по-тясно сътрудничество между тях. Е, в близко бъдеще ще работиме по програма с властите на Етиопия. В страните, в които не може да се разчита на интернет, много от обмената на информация и сътрудничество става по, телеф... по... с телефонни връзки. Необх... Затова е необходимо да има много добра подготовка и когато не може да се извършват, да речеме, анализи на компютър, по интернет и така нататък, отговорните лица трябва да могат да извършат тези анализи и на хартиен носител. Също. А, така е. Наши е, експерти работят в е, различни краища на, е, на света и предоставят оперативна помощ е, на съответните отговорни лица на място в е, е ежедневието. Същ, е, също, също времено организираме и е, форуми. с, с, с създаване на едно по- широкообхватно законодателство за борба с прането на пари, прилагането на въвеждането на, на, на правила и подпомагането на правораздавателните органи за прилагане на това законодателство – ще можем да настъпиме престъпниците в това, което най-много боли, т.е. да бръкнеме в техния портофел. Това са начините за борба с тези явления. Благодаря ви. А сега господин Яколино, който е нашият докладчик, госпожа Сарджентини, госпожа Гомеш. както и докладчика която е, от комисията ДНВ, която е тук до мен. Всички те ще е, стискат да вземат думата и да участват в е, нашата дискусия. Но преди да дам думата на нашите колеги, бих желал да дам думата на комисията, за да видя докъде е стигнал а, работата в тази област по борбата с прането на пари. Така че виждам, че господин Яспер Петърсън е тук. Може би той ще вземе думата и ще ни каже как вървят нещата в комисията. Благодаря. Аз съм от комисията, но не съм човека, който казахте. А, аз за програмата за стабилност дългосрочен план. Разбира се, ние приветстваме организираното заседание днес. То ни дава възможност да видим каква е мотивацията зад общата ни работа. Ние също срещаме проблеми в борбата с организираната престъпност – и именно за това съсредоточихме дейностите си основно върху борбата с трафика на наркотици, с а, трафика на хора и така нататък. Ние нямаме конкретни проекти по борбата с прането на пари и нямаме конкретни цели там, но се опитваме да обезсърчим а, този феномен, който също е свързан и с трафика, с който се занимаваме. Следим отблизо пътищата на наркотиците и, за съжаление, виждаме промяна – Африка става все по-важен път. Това е свързано и с слабата система на финансов контрол. И не на последно място. Виждаме също промяна и към други наркотични вещества, най-вече синтетичните наркотици. Така че като погледнем специфичния трафик на някои специфични вещества и вторични продукти, ще видим какво можем да направим, за да подсилим едновременно с нашата специфична борба и мерките за борба с прането на пари. Вече имаме приготвен бюджетната програма за 2014 и нататък. И ще видим как ще си сътрудничим с нашите африкански партньори, за да подсилим системи, които са идентифицирани по конвенцията на ОНЕ за, като слаби и съответно трябва да се подсили а, капацитета и, да се, и прилагането на закона. А също да се увеличи капацитет комитета за борба с други подобни проблеми. Така че ние сме на много ранен етап, ако мога така да се изразя. Разбира се, има и много други приоритети, когато става въпрос за съседните страни. Разбира се, че техните действия са доста синхронизирани с нашите и те се опитват да спазват постиженията на закона в Европейския съюз. Така че, още веднъж, съвсем честно казвам, че нещата са доста е, все още на ранен етап и е, те първо изграждаме приоритети. Благодаря. Благодаря. Сега имаме е, желаящи да вземат думата. Моля колегите да се ограничат до 2, максимум 3 минути на изказване. И първо господин Яколино, който е докладчик по темата. Благодаря. Благодаря на госпожа Жули и на председателя и слушах с голям интерес нашите оратори тук. Темата пране на пари е много обемна, изисква много средства, много усилия. Нека да напомним, че средствата, които отиват, е, парите, които са прани, всъщност се отклоняват от реалната економика. Каза се, че има над 60 данъчни убежища все още в света, които отказват да се сътрудничат. И има над 783 милиарда долара, които минават през развиващите се държави. Това също е много важен елемент. Да, какви са въпросите, които можем да си зададем? Надявам се, че ме слушате, господин Бекър. Какво се прави в Вашингтон? Вашингтон може да изглежда далеч, но ние имаме много тясно сътрудничество с Съединените щати, така че до каква степен едно споразумение за свободна търговия може да бъде полезно. Могат ли да бъдат управлявани потоците благодарение на подобни споразумения? Има също така споразумение Европейски съюз Съединените щати, който, което може да бъде считано като един пилотен проект и може да се опитаме да видим да как може да се подсили сътрудничеството. Каза се, че трябва да се засили регионалното сътрудничество. Но трябва да имаме засилване на контрола, мисля. Превентивен контрол също, последващ контрол и контрол на получената печалба. Въпросът ми е, имало ли е случаи на доказано пране на пари и в коя държава? Каква е ролята на НПО-тата? Дали е имало случаи, когато те съзнателно или несъзнателно са били въвлечени в подобно пране на пари? Мисля, че ако трябва да се борим с прането на пари, ще трябва да се обединим и да има тясно сътрудничество между съдебните системи, между полицейските системи и да имаме също договори с трети държави. Благодаря. Благодаря. Сега дам на господин Мичел. Благодаря. Питам се, какво да очакваме от развиващия се свят, като виждаме какво се случва в развитите страни? Голям е въпроса, но в края на кращата трябва да се появи социалния аспект в економиката. Економиката се смята, че трябва да е дейност без контрол, хората да взимат, да поемат рискове и така нататък. Но в края на кращата, когато в тази економика се вливат пари от трафик на наркотици, тогава не е толкова сигурно дали трябва да заставаме толкова много зад идеята за свободната инициатива. В Ирландия господин Яколино е наясно, че имаме бюро за борба с криминалните капитали. И е, там разпоредбите всъщност и санкциите се налагат на принципа на гражданското право и тогава съответните лица са задължени да докажат откъде са техните доходи. В парламента имаше и проект, свързан с финансовото счетоводство за развиващи се страни. Е, и е, доста често колегите казват, ама как така ще се направят такива проекти? Опитват се да ни убедят, хората, които всъщност работят в много е, в организации с добро име, твърдят, че подобни проекти не могат да се провеждат. Не знам дали членовете на парламента са чели е, книгата на господин Шилър Доброто общество. Е, там се говори за партньорствата. Голдман Сакс е такова партньорство, Лимен Брадър също. Те имат своята е, репутация, за която трябва да се грижат, но в края на краищата тяхната основна цел се превърна това да печелят пари, да са на печалба. И е, искам да попитам, Смятате ли, че ние можем да прилагаме правилото за ограничена отговорност, когато лицата се държат вън от всякакви норми на етиката? Може ли е, ретроспективно с задна дата да се премахва е, режима на ограничена отговорност подобни е, случаи? Също въпрос, конкретен въпрос. Е, е, какво се случва с финансирането на политическите партии в Штатите? Примерно, когато определени политически лица или бизнесмени търсят приятели в Конгреса и така нататък. Имате ли някакви данни? Какъв, какво се случва? Много интересна е също темата, която говорихте за фалшивите корпорации. Сигурно трябва да се върнем на нея. Аз лично а, съм а, смаян как а, а, разпоредбите, които комисар Барние предложи за сенчестата банкова система, са разводнени в последствие. Смятам, че трябва да се справим с подобни практики. Господин Барние именно това се опита да направи мисля, че имаме какво да свършим в това отношение. Благодаря. А сега господин Ньютон Дан. Uh, много, много интересни бяха презентациите на ораторите, много и сложни uh, за ограниченото време. Затова мога да... Бих искал да помоля, може ли да получим копия от презентациите, за да можем да ги разгледаме в подробности. Въпрос към господин Бейкър. Следващия месец наша делегация ще е, замине за Вашингтон. Може би е добре да имаме така известна представа какви въпроси да зададем там. Второ, ФБР, е, смятате ли, че те имат своята роля в целия този процес и в такъв смисъл следва ли в Европа да има някаква реципрочна организация от този вид? Защото очевидно престъпността вече отдавна е надскочила националните граници. За въпрос за госпожа Брамлет. Много, много интересна е вашата презентация. Политическата воля е изключително важна, действително. И въпросът е, ние можем ли да направим нещо? Създаването на интернет даде възможност на хората да действат по безброй е, нови начини и вече изискванията за прозрачност са напълно различни. И не е ли редно ние да се възползваме много повече от хората, които могат да ни подават информация за престъпления по целия свят? Също, е, има ли конкретни препоръки за това какво да направи, за конкретни дейности, които ние в Съюза или ние тук да предприемем? Благодаря, господин Нютон Дан. Сега давам думата на госпожа Кортеза Ластра. Две минути. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на всички изказващи се и на всички наши докладчици. И затова Естествено, за 3 минути трудно може да се направи един задълбочен анализ на положението в света. Нека кажем първо някои положителни неща. Верно е, че Европейския съюз е в криза. И това а, някак позволи на някои проблеми да изплуват и да се наложат и да станат от огромно значение проблеми, които засягат стотици и милиони хора. Новите технологии, както спомена и господин Бейкер, началото е имало няколко данъчни убежища, сега те са десетки и десетки и благодарение на интернет и е, електронната а, комуникация. От друга страна обаче тези нови технологии като че ли не ни позволяват да бъдем по-ефективни в борбата. Сега, вие споменахте и е, политическата воля. Няма достатъчно политическа воля за борба с прането на пари, с е, е, трафик на, трафика на оръжие, трафика на хора и така нататък. Като че ли и, имаше достатъчно, може би, политическа воля за създаване на някои е, финансови надзорни инструменти, но не и за борба с а, е, престъпността. Така че, по какъв начин, от друга страна, можем да подпомагаме съдебната система? за борба с а, различните видове е, престъпления. Неодавна в а, Мексико на заседание на Евролат установихме, че е, не разполагаме с достатъчно инструменти за обмен на информация и на данни между различните е, страни. А, а това са проблеми, които касаят и които имат последици за десетки мили, милиони хора. А сега искам да задам един въпрос и на господин Бейкър. А, мисля, че няма достатъчно политическа воля, но няма достатъчно воля някакси и в из, сред а, наказателните органи и власти. Преди няколко месеца бе имаше заседание на Transparency International и там се каза, че милиони и милиони изчезват в Африка. Опитваме се да проследяваме тези потоци, но на... в един момент те изчезват. И като че ли он като и като че ли, може би, най-добрите експерти и така нататък работят по-скоро за банките и предприятията, отколкото за унези, които се борят с организираната е, престъпност. Както казах в началото на изказването си, кризата ни изправя пред е, е огромни предизвикателства в световен мащаб. Така че, откъде трябва да започнем борбата срещу данъчните обежища първо? Защото като тази борба трябва да се води единно, в широкомащабно, защото в противен случай няма да има никакъв а, а, успех. Благодаря, господин Казател. Аз в качеството си на докладчик тук в комисията се опитах да, да видя на какво е по-важно да се спреме. Много така бях заинтригована от, ваш, от вашите изказвания относно данъчните обежища и прането на мари. Като че ли се следват едни и същи методи от едни и същи организации, така че според вас, ако се бориме срещу прането на пари, ще можем в крайна сметка е, да, разруш... да сринеме и данъчните обежища. И вие казахте, че с достатъчно политическа воля нещата може да, да се получи. Значи аз идвам от е, Холандия и там се казва, че данъчно обежище е понятие, което вече не трябва да съществува и за което не трябва да се говори. Така че вие виждате връзка между това. А, след а, а, терористичните антетати в е, Съединените щати. Бе прието ново е, законодателство. Е, бяха, бях, и много се каза, че това законодателство в крайна сметка е опресивно спрямо гражданите и така нататък. Знаете, че в Египет сега вече се забранява финансирането на неправител, неправителствени организации от външни донори. Знаете, че и много мюсюлмански организации е, финансират е, проекти в други страни и така нататък. Така че как, е, би, как, как можем как можем да проследяваме кое е, е, е наистина за каритативна дейност, кое е пране на пари и какви са инструментите, с които можем да е, постигнем това. Сега, казва докладчика, е, почваме отзад напред е, и сега давам първо думата на госпожа Ана Гоме. Uh... Е, Благодаря. Мисля, че някои колеги, може би Рикардо, спомена за политическата воля. А, мисля, че това. Нека да не бъдем наивни. Липсата на политическа воля се обяснява от факта, че някои политици са хванати в мрежите на организираните мреж, преста, на организираната престъпност, на богатството, на честното забогатяване. В моята държава също има много такива дебати и винаги се дават много добри обяснения защо не искаме да а, влизаме в подробности в тази борба и защо не трябва да се нарушава презумпцията за а, невинност, това, което говори господин Бининг. Разбира се, а, Вярно е, има данъчни обежища. Вярно е, че има много корумпирани данъчни, държавни служители. и когато се перат пари, много често въпросните лица пращат пари там, в тези данъчни обежища, под вид на фондове, за какви ли не а, цели. Погледнете какво става и с Кипър. Трябваше ли да стигаме до такива крайни мерки, каквито взехме е, миналата седмица за Кипър. Но каквито мерки да вземем, надали ще успеем да ще успеем да спрем процеса на превръщането на Кипър в данъчно убежище за руснаци и други. В Съединените щати, както чухме, е свършена много, много важна работа в това отношение. Но Аз пътувах с влак от а, а, Вашингтон и минахме през Делауер. Вие говорихте за Делауер и казахте, че там вече не е данъчно обежище. Но аз като отидах там, като минах през Делауер, видях всичките европейски банки, какви ли още не банки и там. Така че не ми казвайте, че не е обежище. Холандия. Холандия СИЕ данъчно убежище за португалските компании. Те отиват там не само за да, да избегнат данъците, ами за да не декларират парите, които са получили извън, в, извън европейските си транзакции. Лондон, например. Имаше един такъв случай с едни подводници, купени от Германия. Германия пък има някакво сътрудничество, което не позволява това да бъде направено, защото лицето, което ги е продавало, вече е било обвинено в корупция в държавата. И Нека да видим къде са лицата, които са замесени в този случай. Единият е председателя Баросо, а другият е един от министерство, е министър на отбраната в нашата държава. И мисля, че трябва всички ние да работим заедно, за да проследим парите. И може би комисията ще ни каже малко повече къде сме ние, къде се намираме в директивата по спестяванията, за да видим как, какво става с всичките финансови транзакции. Но доколкото знам, не случайно тази директива е била блокирана от Люксембург и Австрия. Благодаря. Госпожа Бибер. Благодаря, господин председател. Благодаря на експертите, скъпи колеги. Преди да задам въпросите си, искам да привлека вниманието ви върху факта, че някои колеги казаха, че благодарение на нас разглеждаме темата днес и че трябва да, да подсилим по този начин директивата на господин Парни но имам чувството, че да говорим за четвъртата реформа на директивата за прането на пари, но има също и други директиви, които са засегнати в комисията. И съответно трябва да сме много по-стрикни, трябва да работим за Европа. И нека да разгледам сега и нещата извън Европа. И искам да задам първия си въпрос организираната престъпност, корупцията и прането на пари не е само при нас, но то е осложнено от, поли... от кризата. Има инвеститори, които си задават въпрос и търсят данъчните обежища. А, а организираната престъпност също търси нови ниши Знаете какво става с мафията. Тя вече се интегрира в нови сектори, където вече не, където преди не е съществувала. А сега въпрос за Африка. Финансовата криза отрази ли се на структурата, свързана с прането на пари в Африка? знам, че двете големи сили в това отношение се опитват да си премерят силите. От една страна Китай и от друга страна Съединените щати. Искам да знам дали а, някой от двете страни е взела надмощие и дали економическата криза е променила а, ситуацията. Сега относно сметките в банка. и интернет банкирането. Вярно е, че за тази система много лесно може да се хванат някакви подозрителни транзакции. Мисля, че в големите градове това интернет банкиране вече е много развито. И обикновено заплатите се плащат по банков път. Такъв е случая и с селското стопанство. Но Преди няколко месеца трябваше да се изгради една банкова система в Миянмар и се надявахме, че по този начин ще сложим край на корупцията. Надявам се, че няма да, да имаме обратния ефект, но идеята беше да имаме една добре функционираща банкова система. Как мислите да процедирате в Африка, в развитите градове? Най-вероятно ще бъде успешна тази система, но надали ще бъде така в провинцията. Благодаря. Благодаря. Аз ще използвам предимството си на това, че съм председател да задам и аз въпрос. Нека да си представим, че тези три неща, за които говорихте, ще се случат. Е, за това да има доказателства, да няма фалшиви е, компании или те да не могат да извършват е, дейности. Госпожа Брамлет, вие пожелахте да се направи разграничение между различните видове престъпления за избягване на данъци и пране на пари. Но въпросът ми е, ако това се случи, какво ще се получи от там нататък? Каква част от сенчестата економика може да излезе на светло? А също имам въпроси е, по директивата за спестяванията. Въпросът ми е към комисията до голяма степен съзвучен с въпросът на госпожа Гомеш. Не знам дали има представители на комисията, които могат да отговорят. Не? Добре, тогава ще дадем думата на ораторите да отговарят на въпросите, оправени към тях. 10.45 трябва да приключим с тази част от нашето изслушване, така че ако обичате пределно кратко по 5 минути всеки, заповядайте. Благодаря. Благодаря, господин председател. Много въпроси получих и днес и не мисля, че ще мога да отговоря на всички. Това е господин Вивин. Ще се опитам да отговоря на някои от тях за пете минути. Как може да се вкара в законодателството санкции за натрупване на незаконни богатства? Ако това се случи, според нас това ще има значителен, е, значително въздействие върху практиката на корупция в администрацията. В Хонг-Конг има опит. Сега, действително, Хонг-Конг не е мерило за подобни практики за Запада, но те използваха различни инструменти, за да прекратят корупционния цикъл. А там, в тази част от света, в която аз работя, Южна и Източна Европа, и смятам, че тази мярка ще бъде с по-скромен ефект. Ще има ефект, но той ще е по-скромен. Защо? Защото все още съществуват проблеми с правовата държава. Так, сама по себе си независимостта на съдебната система и на прокуратурата. Независимо, аз лично съм за това да бъде наложена подобна мярка, особено на страните кандидатки, защото службите на прокуратурата имат сериозни проблеми с това да бъдат докладвани случаи на корупция. Никой не иска да говори за това а, прокурорите са поставени под натиск, защото а, могат да действат примерно само по формулировки, злоупотреба с съдебно положение или нещо подобно. Не могат винаги да дадат така квалификация на престъплението корупция. Господин Мичел зададе някои въпроси. Обединеното кралство има законодателство, което е сходно с това на Ирландия там е, действително има орган за престъпните капитали и се прилага принципа за обърнатото задължение за предоставяне на доказателства. В Обединеното кралство нашата система е на три нива. Първо наказателно преследване. Оценяват се е, капиталите на съответното лице, преценява се съответното нарушение или престъпление – и съответно му стил на живот. А, също така тази оценка се простира в а, определен период от а, години и назад във времето. След това, ако нямаме възможност да проведем наказателно преследване, може по гражданска процедура да се конфискуват имота или притежанията на съответното лице, ако се докаже, че те идват от е, различен престъпен състав. И накрая може да се наложат и санкции по данъчната система, което според нас е, е един обобщаващ холистичен подход към е, борбата с незаконни източници на богатства. Аз лично съм лице, който работи в наказателната правова система, прокурор съм, но в случая не се изказвам като такъв. Моето впечатление обаче, че в една правова държава ние винаги ще изоставаме от организираната престъпност истинските специалисти за практиките за пране на пари са всъщност самите престъпници. Те винаги ще бъдат по-добри и по-ефективни в тази област. Първо, много малко хора се занимават с тази тематика и второ, тук става дума за трансфер на огромни суми пари по света – И според мен в практиката ми на прокурор, аз лично смятам, че ние залавяме само много малка част от сумите и от съответните престъпления. Може би 10% в Обединеното кралство, може би някои страни са, имат по-голям успех. А какво се случва с останалите 90%? Именно това, според мен, не се, този проблем не се разглежда от съответните органи. Разбирам как става това. Говори се за изграждане на капацитет, за хармонизиране на законодателството, да, за сътрудничество между между съдебните системи. Говорихте тук за сътрудничество и с щатите. Но в края на кращата се остава въпроса какво а, правим на, а, не на ниво а, наказателна система, т.е. какво правим за превентивна, по превентивна дейност, какво правим за да прекъснем тези потоци, Законодателството за борба с прането на пари съдържа примерно изисквания за задължение за докладване, включително от държавни агенции или държавни служители. Това а, задължение варира много в различните страни, но, например, а, дилерите на недвижими имоти, които виждат е, милиони да минават през техните ръце, не са задължени да оповестяват подобни сделки. Така че би следвало да има възможност раз... с разузнавателни средства да се прекъснат е, подобни незаконни парични потоци, да се из... използват разузнавателни източници, за да се е, даде възможност да се осъществяват практики по борба с е, прането на пари. Аз е, мисля, че малко се отклоних от темата, но това беше много изкусително за мен. Господин Бейкър сега има думата. Ох, малко дигнат. Така, на вашия въпрос. Аз съм, раз, разбира се, привърженик на пазарната економика. 35 години работа вече и съм наистина един а, така много ентусиазиран поддръжник на свободната търговия, на свободните пазари, но ако те почиват на законни правила. Няма причина да не, да не се работи по всеки един проект по-отделно, т.е. да има сътрудничество, което да бъде проект по проект. Има, има възможност за това. Така че, може, може, може, както може да има сътрудничество между отделните страни, така може да има и сътрудничество по а, отделните проекти. Колкото до ограничената отговорност, какво, а, какъв е, всъщност, какво е същността на ограничената а, отговорност. В много случаи се смята, че и поверителността е част от, от, от, ограничената отговорност. Това, това не е било така преди в едно време и преди няколко години още. Прав, прав сте също, като казвате, че аудиторите, например, могат да установят избягване на плащане на данъци, но те не са задължени да докладват това и да го сигнализират. Така и много и много аудитори наистина установяват подобни неща, така че трябва да, да се въведе задължение за аудиторите да докладват установяването на пономни е, явления. Сега, трансгранична полицейски отряди, нямам отговор на, на подобен въпрос. По коментарите на госпожа Гомеш и господин Рощаш относно избягването на плащане на данъци. А, в Въпросът въпроса не е да разрушиме самите данъчни обежища, защото те сами по себе си могат да съществуват. Но важното е да се е, премахне е, тайната, тайната на влога и ако същевременно, е, значи се установи реалния собственик и същевременно е, има регистър на предприятията и всяка една държавна, държава членка да бъде задължена да докладва, то тогава и, и да няма, както казах още веднъж, е, тайна на реалния собственик, то тогава просто на практика данъчните убеждища ще, ще изчезнат. Тоест, е, или, или поне ще, ще бъдат много ограничени. Да, колкото до неправителствените организации и полето на действие, да, знаеме какво става в е, Египет и в други страни. Не трябва да забравяме, че много е, често и се злоупотребява чрез финансирането на неправителствени организации. И Лондон и Делавер са данъчни убежища, да. Има Знаете, че в а, а, Съединените щати има повече корпорации, отколкото в останалия свят на практика. и повече от 40 е, щати, които в момента са в конкуренция с Делавър, са е, разрешават е, сформирането на корпорации. И а, това на, на, на, наистина е много, много голяма пречка наистина за прилагане цялостно прилагане на законодателството и правилно. И в, за това ни е необходимо по-голямо сътрудничество с Европейския съюз и предполагам, че ще проблем. Сега колкото до Аф, Африка, аз съм е, работил в, е, на този континент е, и и наистина Африка е може би единствената страна, където има а, така се, се обръща много голямо внимание на а, паричните потоци и на а, незаконните парични потоци, чрез създаване на специална работна група към економическата комисия на ОНЕ. Е, същевременно работиме и извършваме анализи с е, Банката за развитие на Африка по този въпрос. Така. А, е, а, фик, фиктивните банки и фиктивните предприятия, тези, които са наистина абсолютно фиктивни и изчезнат, те няма да се върнат в законната економика, тези, които са на границата, ще намерят начин да се интегрират отново в а, а, реалната економика. А, сега корпорацията корпорациите и е, реалните собственици на корпорациите и доколко е, те могат да финансират е, политически партии. Е, наистина финансирането на избирателни кампании, на на политиката в Съединените щати е голям проблем, защото много често след това политика трябва да се отблагодарява на тези, които са финансирали неговата кампания. Сега госпожа Брамет. Благодаря. И аз ще бъда много кратка, за да можем да се впишем във времето, с което разполагаме. Господин Мендрер, вие споменахте, че работите предимно по борбата с наркотиците. Повечето държави член, членки е, на практика свързват търговията с наркотици и прането на пари. Защото борбата срещу прането на пари води до практическа борба срещу търговията с наркотики. Колкото до корпорациите, има така на, наречената мрежа за борба с а, корпорациите, които, чието седалище е в е, Интерпол. А, и а, подобни модели, модели се прилагат а, в а, Африка и в а, Латинска Америка, в а, Южна Африка е седалището на африканската мрежа. Това е всъщност една мрежа на експерти, които се обучават и които е, си сътрудничат в е, разследването. По този начин наистина се е, улеснява сътрудничество между различните звена в е, борбата. Колкото до неправителствените организации и злоупотребата с тях, да, някои каритативни организации се използват от е, престъпните мрежи за е, финансиране на престъпни дейности и пране на мари. А тук съответните надзорни и контролни органи трябва да упражняват съответния контрол над неправителствените организации и да налагат санкции. Много се говори за политическата воля. Да, разбира се, това е, това е едно от, от голямо значение. Органите на ООН работят с правителствените органи. Затова институции като ФАТФ налагат санкции на държавите членки, които не прилагат решенията или които не се съобразяват с черните списъци. Тоест съществуват мерки. В край от друга страна правителствата и държавите трябва да се потикват една, е, една друга в, за прилагането на мерки и за това да показват политическа воля. Колкото до гражданското общество и в директората за борба с тероризма в ООН се вземат мерки да, да могат, да може гражданското общество да реагира на а, законодателство, което би могло по някакъв начин да нарушава правата. А, същ, същ, същевремен а, има а, различни програми за наблюдение на начина по който се прилагат а, мерките. Обединеното кралство разполага с а, комисия, която на практика е една правителствена агенция, а, кои, която а, събира и подпомага за а, разпространението на добрите практики. Сега редовното докладване. Системите са прекалено много и, и затова е много трудно да, се, е, да има координиране, има е, в е, едни, дени системи в Гамбия, Замбия, Тот, Тотал, който от друга страна насърчава личния си състав да докладва. Така че... Но... No. В крайна сметка нещата биха могли да бъдат доста прости. Просто първо е, желаящите да, да отворят е, сметка или така нататък трябва да се идентифицират, да, се, да, да покажат документ и след това да има система за докладване, задължение за докладване. И ще спра до тук. Благодаря. А, приключихме с един много обогатяващ дебат. А, разбира се, мисля, че всички научихме много интересни неща и господин Мартинес и господин Дан ще председателстват следващият кластер. И сега искам да благодаря на колежката Ева Жоли и ще й дам думата за заключителни забележки. Благодаря искам да кажа от името на Комисията по развитие, че няма друг толкова важен въпрос за бъдещето на развиващите се страни, както данъчните обежища и борбата с прането на пари. Ние сме в една критична и очевидна едновременно с това ситуация и сме едва ли не затворници на системата, която сме изградили. Нека да видим какво е, става в Кипър. Какво е фискалният данъчният режим на Холандия? Всичко е лицемерие. Искаме а, искаме печалбата на, на руските фирми, но това всъщност е кражба от руските а, потребители. но пък от друга страна искаме и да не скандализираме и да не губим а, нашите руски клиенти. Виждате какво става. Много от данъчните системи са изградени така, че да позволяват на а, фирми и на граждани от развитите страни да избягват по-високото данъчно облагане в собствената си страна. Така че ние в Европейския съюз можем най-сетне да се захванем сериозно с този въпрос. Въпрос, който а, е проблем, който е наранил много държави. И да създадем най-накрая задължение за докладване – и автоматично докладване какви са фондовете, които се влагат в различните държави. Не мога да не кажа няколко думи за Афганистан, жертва на корупцията и на прането на пари. И това не е заради незнание или заради а, не бездействие, а напротив, по-скоро заради силното желание за забогатяване. Историята с банка Кабул, имате доклада тук, можете да го намерите и на моята страница. Афганистанските прокурори поискаха сътрудничество с различните офшорни центрове. Например, Дубай. Там са пренесени стотици милиони долара. Поискаха сътрудничество с Франция и от други европейски държави. Отговор няма. И то не, защото тези държави не знаят какво става. Те не искат да, тези офшорни центрове, те не искат да сътрудничат. Ето, ние Приемаме това мълчаливо от десетилетия. Трябва да сложим край на тази несправедлива система, която беше замислена, за да могат някои да се обогатяват за сметка на други. Благодаря. А сега ще дадем думата на колегите Мартинец и Нютън за следващата част от дискусията. Sí. Bueno, señoras y señores, buenos días. La verdad es que... Добър ден на всички и от мен. Продължаваме нашето изслушване. скъпи колеги, скъпи гости, нека да кажа, че за мен е удоволствие да взема думата като заместник-председател на парламента и от името на Комисията по развитие съм щастлив да бъда тук и да мога да председателствам втората част на изслушването, където ще говорим за корупцията на а, служителите в държавният държавната администрация. И по принцип за всички служители на обществени постове. Ни. И ще председателствам заедно с господин Нютан Дан, който по време на няколко години беше квестор на парламента и отговаряше за въпросите свързани с прозрачността. И така да се каже, разчистваше всички търговски дейности на парламента. Господин Балсай Парто е тук днес като наш гост. Той е ръководител на една организация за изследванията, свързани с корупцията. Той ще ни представи също а, случаите в Афганистан, а също Одир, който ще ни представи а, престъпленията срещу природата и срещу м, различните животни. И също госпожа Петра Нойор, която е директор на ОЛАФ и ще ни представи Европейската рамка за борба с корупцията в развиващите се страни. Уважаеми колеги, нека да направя четири забележки преди да започнем дебата. Първо, искам да поздравя Колегата Ева Жоли. За това, че настоя да се организира това събрание и която засегна транснационалния характер на корупцията. Говорихме по този въпрос и в първата част на изслушването. Госпожа Жоли подчерта, в своите заключения, че корупцията е институционализирана от данъчните обежища, които съществуват от своя страна, пък дори в Европейския съюз. И че не можем да разрешим този проблем, докато нямаме данъчен съюз. И не можем да позволим да съществуват такива данъчни обежища в Европейския съюз. Второ, на което искам да се спра, тясно свързано с първото, че нямаше да има корумпирани, ако нямаше лица, които са готови да ги корумпират. И тези лица са сред нас. Може би тук а, са а, лица, тук присъстват лица, които са от пета категория, така да се каже, дребни, е, корумпиращи. И ние никога няма никога да решим проблема, ако не търсим корупцията на всички нива. И само така ще можем да се преборим ефективно с нея. И тъй като навсякъде има корумпирани корумпиращи, може би за това не сме успели да намерим най-добрият механизъм за защита и избягване на корупцията. И стигам до а, третото си твърдение – а именно, че корупцията има катастрофални е, ефекти върху развитието. Администрацията ми беше изготвила няколко записки, но аз бих желал по-добре да изслушаме нашите гости, отколкото аз да ви чета някакви предварително написани записки. Там корупцията е катастрофална, най-вече за помощта за развитието. И е вярно, че чакаме с нетърпение да чуем какво е станало в Афганистан. Госпожа Жули не спомена накратко преди малко, а също и с нощи в комисията по развитие говорихме по този въпрос. 900 милиона долара, които са изчезнали така и казва се, да, виновен бил президента или заместник президента, които взели тези пари. Ми, не знам, но е невероятно. Не се знае как да продължим, как да търсим виновните. Не знам какви мерки могат да се вземат, за да няма подобни други е, случки. Това е скандално. И както каза госпожа Жули, ако не вземем мерки, ще имаме други подобни случаи. И е много важно, смятам, да видим какво ще ни каже господин Бартов добре да имаме някакво проучване, следване, което да даде конкретни насоки, за да избегнем подобни ситуации за бъдеще. И последно твърдение. Искам. Не искам да правя реклама за нито една организация. И аз съм много скептично настроен в това отношение. Но я вярвам, че когато погледнем статистиката, държавите с по-високо ниво на корупция някои държави, цифрите от някои държави направо ни карат да настръхнем. Защото те са в списъка на страните, с които най-много се сътрудничим а, в рамките на помощ за развитието. А ние сме основният дарител в това отношение. И ако погледнете класацията на най-корумпираните страни, си даваме сметка, че нашите партньори от Африка, Карибите и от Тихоокеанския басейн особено африканските страни, карибските са по-скоро в, на по-заден план – Всичките тези африкански страни са в първата колона. А в третата колона също виждаме наши партньори. Искам да чуя комисията. Искам комисията да ни каже как е възможно нашите партньори в процеса за помощ за развитие да са сред най- корумпираните, най-засегнатите от корупция държави. Ние сме шокирани. Мисля, че трябва да си зададем въпроси на това ниво. Ето това е, което исках да кажа като въведение към тази дискусия. Много неща вече бяха казани в рамките на първата част на изслушването. А сега ще дадем думата на нашите гости. Но преди да дадем думата на тях, ще дам думата на господин Нютон Дан, за да представи дискусията. Да, вижте, времето напредва. Имахме много интересна сутрин до тук. И нека да не губим повече време. Тук а, обединихме работа на комисията по престъпността и комисията по развитието. Аз съм радвам, че съм член и на двете. И ние се средоточаваме най-вече тук в нашата дискусия днес върху а, страданията на обикновените хора заради корупцията. Винаги, това винаги е било вярно. Но Добрата новина е, че тази тема най- най-накрая се появява в политическия дневен ред. И веднъж появила се, най-вероятно ще последват действия. Трябва да последват действия. Това е стъпка в правилната посока. По-голямата част от дейността ни тук не е свързана с законодателство, а по-скоро да се покаже политическата воля на Европа. Какво искаме? Искаме да имаме ясно послание и последващи действия. Всички, които участват тук, могат да помогнат, Надявам се да има такива, които да ни гледат на веб стриминга и те също да помогнат и по този начин да изградим един по-добър живот за лицата, които не участват в корупционни схеми. Сега ви давам думата. Muchas gracias, Bill. Vamos a pasar inmediatamente. Благодаря. Сега ще изслушаме нашите експерти. Господин Барто, 15 минути. Енорми интерес. Очакваме вашата презентация с затендех. Благодаря. Благодаря за така топлото посрещане. Надявам се, че няма да ви е, разочаровам е, във вашите очаквания. Аз имам а, слайдове, ще ги а, получите. Презентацията ми е много дълга, затова няма сега да показвам всички слайдове, а ще избера само тези, които имат отношение към нашата дискусия. Ако се питате кои сме ние, ние сме национална неправителствена организация, финансираме се от проекти, и извършваме научни изследвания в ред области. Първоначално не се занимавахме с корупция, защото смятахме, че твърде абстрактно е понятието. Не се занимавахме и с въпроси за равнопоставеност на половете по същите съображение. Просто смятахме, че подобни понятия трябва да се свързват с конкретни случаи, но ето в момента се занимаваме именно с тези две теми, а специално корупцията е основен проблем в Афганистан. Тази страна в момента се намира на второ място в е, съответната класация. В последните 5-6 години очертахме два основни стълба, които поддържат корупционната система в тази страна. Първо, е, очевидно правителството има отношение, второ, е, има големи ползи за частния сектор в това отношение. Не е толкова очевидно е, дали и доколко е, са, какви са настроенията на обществото да плаща подкупи. А накрая също така не е ясно и какви са между... каква е ролята на международните донори. Европейският съюз разхадва около милиарда евро на, евро на година. Това е средно бюджета. 900 хиляди долара бяха, беше загубата в скандала с банка Кабул, но парите от Европа са много повече. Вероятно, несъзнателно дори е, тези пари поддържат една система, която има нужда от много сериозни реформи. И имам предложения в тази посока. Нашите изследвания, когато започнахме да работим по темата корупция, показаха, следното. Ние първо е, разговаряхме с е, хората, за да установим как, е, какви са изразите, с които се искат е, подкупи и изброихме поне 30 такива. Тоест 30 израза, с които намеквате, че трябва да получите е, заплащане за услугите си. Много са интересни тези изрази, имате ги на един слайд. Е, примерно един от изразите е «А моят проблем», или е, аз ако си дигна писалката да направя нещо, вие ще трябва да ми платите за това. Какво да кажа? Е, няколко е, основни бележки имам. Първо, е, искам да коментирам е, обществото е, в Афганистан и е, международните донори. Няма да говоря за правителството и за частния сектор, поне за сега, ако имам време, ще се върна на тази тема обществото е, има готовност да угоди, да плати е, подкупи за, в е, отплата на услуги. Защо? преди години на всяко ниво на властите в Афганистан се извършваха нарушения на гражданските права, просто психически механизъм за потискане. И това не може да се промени, е, като казваш на хората, че имат права и им четеш е, лекции. Просто хората се страхуват от властите. Това е. Също така, много, много ниско е нивото на очакване да получат помощ от е, правителствените власти гражданите. Просто това е съвсем нормално мнение в обществото. Освен това, тенденцията е да се свежат до минимум взаимоотношенията с официалните власти, защото щом имаш взаимоотношения с тях, ще имаш проблеми. Има страх от преследване. Гражданите предпочитат да бъдат невидими от страна на, за, за властта. Ако отидеш в е, едно афганистанско министерство, искаш е, нещо, е, този, който ви посреща на вратата, ви праща към един посредник. И този посредник знае колко ще трябва да платиш на съответния служител, ако искаш разрешение или някаква, а, някакъв документ. Ако минеш през посредника, ще ти отнеме всичко това три дни. Ако решиш да минаваш по официалния канал, сигурно три седмици. Ако платиш, ще получиш документа моментално. И тази система е напълно узаконена там. Какво могат да направят международните донори? Чували сте за термина burn rate, т.е. синдрома да се освояват самоцелно пари. Чули сте за бюджет, започваш от точка от нула. Това са понятия, които се използват в международен контекст. Специално освояването самоцелно на пари е синдром, който продължава системата на корупция в Афганистан. Защо? Организации, е, които е, предоставят услуги по, е, разви... по помощи за развитие, това са частни организации, получават съответни донорски средства. Много такива организации, които работят в сферата на развитието и те са, те получават пари за разходи и съответно допълнителни режими разходи. Ако те не си разходват парите за реалните разходи, няма да получат и е, режините. И тогава те се опитват да освоят максимални средства. Примерно 24 годишно момиче се назначава за съветник на министър. А, напълно безпредметно, естествено но се отчитат пари като преки разходи и съответно е, организацията, която предоставя услугите, може да начисли режимите си разходи и да ги отчете в Брюксел, в Америка или където получава парите. Това корупция ли е? Според мен да. Има ред е, механизми е, по които донорите могат да осъществяват контрол. Но когато има основен проблем в системата, именно този синдром, просто да се освоят парите, за да бъдат освоени, нищо не може да се направи, защото тези пари си изгарят по този синдром. Много внимание се отделя на правителството. Аз не съм тук, за да защитавам това правителство. Винаги, естествено, могат да се отправят обвинения, но нека да не забравяме, че правителството на Афганистан е най-лесната цел. Е, много по-трудно е да се установи как се разходват парите, какъв е контрола. А също така трябва да разберем и колко се страхува обществото да се бори с корупцията и да поставя под въпрос дейността на правителството. Те в края на кращата страдат от това. Те са жертви. И какъв е крайният резултат в края на кращата? Възстановяването не само в Афганистан, но и в която е страна, където има проблема на напълно сринати административни системи, трябва да има система от дългосрочни мерки, които ще отнемат поколения, за да дават резултати. Не става дума за краткосрочни планове, стратегии за изход от 2003 и така нататък. За да се движим напред, трябва да разбираме системата. Това означава да имаме информация – много модели бяха внесени в Афганистан, примерно от неща, които са направени в Колумбия или в Африка. Безброй модели, но никой от тях не сработва. Примерно във всяко министерство има звено за равнопоставеност на половете. Няма администрация, където да няма такова звено. Има съображения за това, има нужда да, им, да се търси равнопоставеност – има органи за контрол, например, е, в правителството. Правителството, тъй като е абсолютно основната цел на всяка дейност за борба с корупцията, има звена за контрол, но проблема не може да се реши с, дребни мерки, защото той е внедрен в самата система. И за да се промени менталитета на властта, трябва да има инвестиции – защото иначе може да се говори, факта е, че там влизат немалко пари от различни организации и съответно властите си правят каквото пожелаят. Ние трябва да мислим, да намерим други начини за справяне с корупцията. Не само да работим с правителството, но не правителството е основната цел. И става дума за много дългосрочен процес. А, примерно, трябва да се смени а, начина на съставяне на бюджета, да се почва от нула, да се продължава тази идея, че ще получиш средства само ако си ги освоил в предишната година и така нататък. А, също не може да се е, ходи е, само с, и да се плаща с е, налични пари. Трябва да има ясна система. So, I jump ahead. What do we do? What... И скачам напред. Какво можем да направим? Първо, да се дават достатъчно средства на организациите на гражданското общество, да им се даде възможност да работят, да се подсили процеса, който вече съществува тези неправителствени организации трябва да бъдат част от е, условията за отпускане на помощ на е, афганистанските власти. Тоест, е, те да могат да, да се иска от тях да работят с гражданското общество. Това може да се направи. А, научни изследвания комисията трябва да се възползва от тях. Аз съм задавал този въпрос. Как създават, как си формирате програмите, откъде знаете какво трябва да се прави? Отговор беше, ами знаем. Надявам се, че в момента нещата са поставени много повече на базата на, на данни медийни кампании, примерно добри практики. Нека афганистанците да се учат примерно как в Гърция се справят с проблема с корупцията. Гърция има такива проблеми сигнали, подаване на сигнали. Има сайтове, които са направени в Гърция, в Кения, именно за такива неща, да се подават сигнали и съответно нарушаващите да бъдат преследвани. работа сред обществото, примерно петъчната молитва, това е много ефективен начин – аз преди две години говорих е, по тази е, тема и е, казах, че политическите партии трябва да поемат борбата с корупцията. Никой не го е направил. Те просто не се интересуват. Регионални форуми има Централна Азия, има проблеми с корупцията, Индия също. Т.е. може да се намери начин за обмяна на мнения, на опити и подобни е, мрежи не струват много. Също да не се разчита толкова много на фирми, които извличат ползи от работата си по развитие. Да се децентрализира дейността по такъв начин, че да не получава една фирма цял, всички средства за помощта за образование. Да има поне 3-4 такива, така че да се даде възможност и на местни организации да се ангажират. Това е горе-долу, което имах да кажа. Председателят, благодаря. Много, много интересно презентация. Ще, ще я обмислим от, в нашата комисия във всички случаи. И сега давам думата на, госп... на следващият оратор, е, Офир Дрори. 15 минути имате, моля, да ги спазите. Thank you. So... Благодаря. Лага е организация, която свързва корупцията с прането на пари и втората се занимава с корупцията, свързана с а, всички мерки за развитие на държавата. Да видим какви са връзките, между тези две явления и какви са мерките, които трябва да се вземат. От една страна корупцията, от друга страна организираната престъпност. Първо, Нека от студен на Брюксел да отидем към тропическата централноафриканска Африканска гора. Виждате, това са диви животни, горили, които на практика ще са на изчезване и може би след 15-20 години наистина ще изчезнат заради престъпления срещу е, дивата природа. Миналата година в е, едно изследване на WCS се стана ясно, че 60% от е, слоновете, е, които живеят в тропическата гора, са изчезнали и още и на практика ще изчезнат през следващите години. Същото въж, въжи и за лъвовете. 50% е по-малко тяхната бройка през последните години. А в някои от страните, с които работиме, лъвовете вече са изчезнали или ще изчезнат в близките 2-3 години, още веднъж поради престъпна дейност срещу природата и дивите е, животни. същото въжи и за изчезналия през 2007 година черен носорог, който е бил жертва на трафика. Нека да ви покажа как всъщност стават нещата. Виждате, това е една от, едното от лице, лицата на трафика. Виждате тук една кола, която отива от Камерон за а, на, на Нигерия. И в а, тези чу, а, чували. Виждате ли нещо в средата? Това е бебе шимпанзе. Това е, е трафиканта, който е бил арестован и сред марихуаната и кокаина е и е, това бебе шимпанзе. Питате си какво прави бебето шимпанзе там, ще ви кажа. Че е, траф, трафика, контрабандата с е, природни е, видове е представлява една пета от общия трафик в света. Неодавна беше направено едно изследване на контрапандата с, с слонова кост и една пратка може да донесе до 5 милиона долари печалба. Съществува цял синдикат на контрабандисти на слонова кост, чие, които, чието седалище е в Камерун. Виж. Виждате тук от ляво контейнерите. Казва се, че в, в, в тях има дърво, което се изнася от Камерун в Хонг-Конг. А всъщност, когато се погледне е, пред на скенер се вижда, че, е, че вътре материята е, е много по-плътна. Е, Става дума за е, бивни от слонова кост. Една партида представлява слоновата кост от 300 избити слона. Това се случва на всеки два месеца. Печалбите са 2 до 3 милиона долара. И тази синдикат, тази, тази организация работи от 80-те години, е нанесли е, необратими щети на природата. А, е, а, е, има а, е, мрежа и дейността на контрабандистите е абсолютно а, е, координирана и съществува една много а, е, структурирана а, е, иерархия, както и един, една много широка мрежа на корумпирани лица, включително генерали, магистрати, министри и други. И естествено това води и до следващия етап, което е изпирането на пари. И Смятаме също така, че тези мрежи са свързани с различните организации за трафик на наркотици в Пакистан и трафик на оръжие в Африка и в Азазия, но за сега не сме могли да докажем това. Още един пример. Виждате така наречения африкански сив папагал – е, оказва се, че това е едно много, печели, много печеливш бизнес или много печеливш е, трафик. Е, виждате клетките с обикновено пратката от около 1000 папагала, печалбата 1 до 2 милиона. И министъра, който отговаря за природ, природните ресурси, заместник министрите, всички са част от а, а, мрежата на трафиканти. А, те получават а, а, пари помощи за развитие на политическите партии. На практика се, е, целият трафик се извършва под е, патронажа, под е, егидата на политическите партии. Ние когато започнахме нашата работа в Централна и Южна Африка, нямаше никакви, не се взимаха никакви мерки за преследване на ам, контрабандистите. Установихме, че първото препятствие за преследване на престъпниците е корупцията и решихме да смениме целият модел на действие извърш... Има сътрудничество между правителствата и неправителствената организация, неправителствените организации, които извършват а, а, разследвания, а, изследвания на криминалните мрежи. Ние участваме също така в операциите по задържане на престъпниците. Извършва се и по-нататъчно проследяване на законодателната и съдебната процедура и също времено работиме в тясно сътрудничество с медиите за оповестяване и огласяване на резултатите. Напротив, ние просто извършваме някаква така, дейност, която може да се оприличи с тази на бодигардове на законните процедури. Но, до, за, за сега са извършени над 500 ареста, като е, повечето от тях са на високопоставени официални ли, лица. Като имате имате предвид, че повече от 85 процента от а, при 85% от полицейските операции има опит за корумпиране, за даване на подкуп и така нататък. В 80% от тези 500 ареста може да се каже, не може да се каже колко точно е по, са поискали магистратите, съдият, съдята и така нататък. Тоест в 80% от случаите просто няма а, съдебна процедура, която да бъде, да бъде доведена до края. като казахме, че започнахме от нула, а сега много от трафикантите и престъпниците са в затвора, въпреки че продължават да се опитват да предлагат подкупи. Тези нови модели на борба с този вид трафик могат да бъдат приспособени за различните видове трафик, трафик с деца, човешки същества и така нататък. Защо Европейския съюз трябва да обърне внимание на този проблем? Защото голяма част от плодовете на, на този трафик са предназначени за Европейският съюз. А, можем да дадем примери с Холандия и а, Чехия. А, трафик на маймуни и папагали, които се продават в тези страни. Неодавна през, през декември беше арестуван престъпник, който беше лично беше убил 500 маймуни. И а, който същевременно беше изпратил а, пратка за Испания. Тази а, инфор, инф, информация беше предадена на испанските власти, но беха необходими два месеца за организиране на цялата операция. А. Нека не, не забравяме, че освен Китай или азиатските пазари, които, на които се разтоварва голямата част от слоновата кост, известна част от този трафик, известни количества се разтоварват и е, на европейски пристанища Франция, Италия. Знаеме къде има къде, им, къд, къде, им има складирани количества в Франция и Италия. Но обикновенно ни се, ни се казва, че е, съответните звена, които трябва да се занимават с а, този вид трафик в Европа, не разполагат с достатъчно личен състав и така нататък. А, същото въжи и за лъвските кожи. Става, става дума за избити в Камерун лъвове, след това кожата се изпраща в Конго и оттам в Франция и Белгия. Така че по, по принцип, като че ли Европейския съюз не, не е взел мерки за пред, предотвратяване на този вид а, трафик. в целия Европейски съюз броят на арестуваните и излежаващи присъди са не повече от пръстите на една ръка. Така че малки, малки, малки наказания на практика, никакво излежаване на, на присъда и недостатъчен контрол по границите. Так... В още веднъж казвам, че престъпленията срещу дивата природа представляват една пета от криминалните деяния в света и същевременно нанасят безвъзвратни щети на планетата. Какво трябва да се направи, да има, да се насърчават държавите членки, да предприемат необходимото законодателство и, и да има хармонизиране на а, наказанията, да има го, всяка го, система за докладване. Като като разбира се, това, това, това, това трябва да става не само за а, този вид а, трафик, а за всякакъв вид а, корупция. По този начин ще можем да имаме едни взаимосвързани и хармонизирани мерки. И още нещо за а, връзките и е, отговорността на Европейския съюз за помощта за развитие. в към, Камерун. Е. Да, за, за Камерун става дума за 2 милиона и половина долара, които са предназначени за проекти. 1 е, милион и половина, които на практика влизат направо в джубовете на официални лица и 1 е, милион и 800 хиляди, които са за срещи, семинари и така нататък, и които трябва да бъдат освоени в рамките на 45 дни. Така че как това вместо, место да се разрешават проблемите, вместо да се изгражда е, е, капацитет, всъщност се наливат е, пари, които дават отрицателни резултати. Така че трябва да се вземат мерки за намаляване отрицателните последици от финансирането и също време да има много по-голяма отчетност. Благодаря, господин Роли. Благодаря за вашата презентация. Много интересна презентация. Много шокираща също така. Сега искам да ви кажа, че сме изненадани, може би защото сме наивни – и сме шокирани от това, което чухме. Няма нужда да ви казвам, че Комисията по развитие на Европейския парламент ви моли да ни дадете данните, подробни данни за фактите, които съобщихте тук. И ще се опитаме да направим каквото можем по тези въпроси. А сега, накрая, давам думата на госпожа Кнойрер, която е представител на ОЛАФ. Всички познавате ОЛАФ, знаете тяхната репутация. много смела инстанция, която не се колебае да действа. Институция, която понякога директно засяга и не се колебае да заклейми и видни личности. Сега давам думата на госпожа Кнойра. Моля ви да се придържате към дадено отреденото време. Благодаря. Добър ден, господин Мартинес, господин Ютандан, госпожа Жали. Първо искам да изразя признателността си към Европейския парламент и по-специално към госпожа Ева Жоли за поканата, която ми позволява да участвам в този интересен форум тук, който говори за проблемите с корупцията и прането на пари и организираната престъпност. Радвам се, че мога да говоря от името на Олаф, където съм директор от декември 2012 година. Отговарям за разследванията, свързани с тази област. Както знаете, Олаф е ключов участник в разследванията с борба с корупци... за борба с корупцията и непрекъснато дава все по-ефективни оперативни резултати. В този контекст трябва да кажа, че съм а, следовател и съм служила през те пет години в Международният съд в Хага и съм се занимавала с случая на господин Бонго, бившият а, президент на, на Република, Народна демократична република Конго. И Искам да споделя с вас опитът на Олаф в борбата с корупцията в развиващите се страни от европейска гледна точка. Защо трябва да се борим с корупцията в развиващите се страни? Защо това е такъв важен проблем? Корупцията струва на европейските денекоплаци 120 милиарда на година. Тоест, 1% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Корупцията присъства в почти всички страни. И най-потрясаващият ти ефект е в развиващите економики, защото там се, чрез нея се спира напредъка в економическия ръст и демокрацията. Четири всеки пет европейски граждани казват, че корупцията е основен проблем в тяхната държава и подчертават нуждата от допълнително политически ангажимент за борба с това престъпление, което на нас економически, социални и политически щети. Това засяга всички индивидуални плащания, подкупи от, от индивидуални граждани към фирми или между фирми и към държавни служители. По този начин се наказват честните. Но, дами и господа, борбата с корупцията не е само приоритет на индустриализираните държави, нито пък запазена марка, сам, марка само на европейските държави. Това, което въжи тук, може да се приложи и в развиващите се държави. Все повече развиващите се държави изразяват желанието си и волята си да се борят с корупцията вследствие на международни инициативи, както съвет, текста, който беше подписан през май 1997. Корупцията в повечето от различните се страни е ежедневно събитие. Част от ежедневния живот. Дори може да го, някой може да го считат като част от културата им. Има и механизми, които допринасят за развиване на корупцията и за превръщането и в нормална практика самата, самата среда, в която оперират обществените и частните партньори, допринася за развитието. Обществената администрация в развиващите се страни е бюрократична и много често неефективна. Е и има много ограничаващи регламенти, изключително неефикасен контрол. Това са основните критерии за пред, или предпоставки за създаване и развитие на корупцията. Не достатъчното развитие на развиващите се страни също потиква към корупция или насърчава към такава. Дами и господа, Европейският съюз се превърна в основен а, актьор, така да се каже, в, на международната сцена в а, борба с корупцията чрез изграждане на инструменти, на международни инструменти. Европейският съюз е най-важният дарител относно помощите за развитие. Европейският съюз и неговите държави членки, е водещ дарител също така за развиващите страни. Дава около 50% или 53 милиарда за 2012 година само в това отношение. И само тази сума, виждате колко е голяма и, и съответно може да се страхуваме, че ще предизвика желание за корупция слабостите, политически и социални на държавите, където отиват сумите, не бива да бъдат подценявани. Така че една стабилна система за мониторинг и контрол, как се харчат европейските ресурси, трябва да бъде изградена. Както всички знаете, дами и господа, всички говорим и всички трябва да работим за борба с корупцията. Така ще защитим финансовите интереси на европейския бюджет. Всички възможни разследвания, всички възможни средства, които можем да използваме, са добре дошли. Тези разследвания се извършват не само в Европа, в Европа те се извършват за това как се харчат фондовете, европейските фондове, но и в трети страни, като се стремим да получим нужната информация относно различни неизправности в системата. Каква е връзката между измама и корупция? Ще се опитам да дам няколко примера за нередовности, които се засичат и за които най-вероятно вече чухте от преждеговорящите. Двойното финансиране, раздути фактури, подкупи, многобройни дарения и така нататък. Корупцията е необходима, за да се прикри измамата и а, измамата е необходима, за да се възстановят загубите за корупция. И за да се скрият измамите, се прибягва към корупция, която да даде законова страна на това, което се случва. Нека да се опитам да дам няколко примера. Различни европейски НПО-та получиха мисия за а, премахване на мини в страни засегнати от гражданска война и съответно им беше платено за това. Имаше обаче некачествено оборудване и, разследването на Олаф установи, че НПО-тата, за да си спестят разходи, обявиха по-големи, че по-големи зони са деминирани, са разминирани, отколкото това, което да сте са направили. По този начин риска за хората, които живеят там и които могат да стъпят на такива зони, е очевиден. местните и националните власти, които наблюдават процеса, не осъществиха съответните проверки и осъществяват въпросните проверки, но а, след като бяха корумпирани, е, всичко се разкри, когато Олаф започна съответните проверки и разследвания. Относно другите аспекти, разследването на Олаф не можа да открие допълнителни факти и това, защото условията в страните, където се провеждат тези следвания, не позволяват а, да се направят такива, да се открият такива факти. Просто няма нужното сътрудничество от страна на съответната държава. Виждате един такъв знак. Обикновено, когато видите този знак, бягате и се криете някъде но когато не го видите, смятате, че всичко е наред. А в тези държави хората не, не са видели и не са били предупредени с такъв знак, просто защото е имал корупция. Втори пример. Тук говорим за помощ, която е изпратена чрез международни организации за директни бюджетни плащания и подкрепа за трети държави, които евентуално ще бъдат използвани накрая от местни компании, НПО-та и други, които ще осигуряват инфраструктура, оборудване и лекарства за местното население. Идеята беше да се изгради истинна лаборатория. Погледнете тази високо оборудвана стрилна лаборатория, която ние финансирахме. Погледнете кадър. Виждате началото на изграждането на тази лаборатория. Няма да говоря много. Ще ви оставя да погледнете снимките. Ето това е резултата след като се платиха парите. Три години след изплащането на парите. Вие си правете заключение. Смятате ли, че тази сграда е а, високо оборудвана стерилна медицинска лаборатория. И мислите ли, че вие ще изпратите децата си или членове на вашето семейство за изследвания в тази лаборатория? Предполагам, че пода във вашата къща със сигурност е поне 10 пъти по-чист, отколкото това, което виждате тук. Ако погледнете долу в дясно на картината, може би ще видите врата. Външната температура е около 40 градуса. Предполагам всички знаете, че медицинските продукти трябва да се съхраняват на около 6 градуса. Тук изолация няма. I think without any words. Мисля, че няма нужда от приказки. Виждате, кадрите са потрясаващи. Виждате задната част на сградата. Това прилича на нещо като а, климатик за правилното съхранение на лекарствата. Когато там се съхраняват лекарства, плъховете ги ядат. И установихме, че гражданите получават също така лекарства ядени от плъхове. Нека, нека да погледнем реалността. Не всички включително и ние, не разполагаме винаги с нужните средства и нужната власт, за да се борим с такива а, проблеми. Международните организации, които подеха инициативата, казаха, че ще имат интересни новаторски подходи за борба а, с а, измамите и да използват включително и интернет, а, оказвайки натиск върху отделни лица, върху фирми, върху а, компании за конкретни проекти. Разбира се, това надали ще, се, ще ни засегне нас, защото ние трябва да, а, засе, ние трябва да спазваме а, защитата на личните данни. В такъв случай как ние ще подобрим ефективността в борбата с корупцията в трети държави? Нека да се опитам да направя няколко предложения. Първо, подсилена комуникация между отделните служби и отделните действащи лица вътре в европейските институции. Второ, споделяне на информацията с други финансови дарители. Има един е, информатичен инструмент, който се нарича Transparent Aid, който позволява на дарителите да споделят информация и да се избегне двойно финансиране на същия проект. Е, трето, жизненно важно е да имаме достъп до информация. Това е единствения начин за Олаф да се бори с корупцията. Това означава, че трябва да продължим да развиваме политики за а, например, повече информираност и за сигнализиране на злоупотреби и измами. Трябва също така да покажем силната позиция на институциите, защото сътрудничеството ще зависи и от международното сътрудничество в случай на корупция и измами. Ангажираността на отделни политически партньори също е много важно. Именно нужда от повече ангажираност от Европейската комисия, от външната служба, които да подкрепят действията на ОЛАФ. Не трябва да се подценява също така и сложността на обстоятелствата, при които протичат някои от разследванията на ОЛАФ, включително и личният риск, индивидуалният риск за нашия персонал Дами и господа, ще се огранича до тук в моята презентация, като искам да кажа в заключение, че борбата с корупцията трябва наистина да стане глобално усилие. Е, трябва да заклеймим всякакви форми а, е, на корупция и да улесним конфискацията и ам, иземването на всякакви облаги от корупция. Благодаря. Muchas gracias, señora Knoyer. Благодаря. Благодаря, госпожо Кноер. Уверяваме ви, че ние тук в парламента и Комисията по развитие по-специално са големи поддръжници на ОЛА. Защото ние оценяваме не само това колко сте ефикасни, но и колко голяма е нуждата от вас. Аз сега давам думата на моите колеги е, депутати. Е, не ни стига времето, колеги, затова ви моля да бъдете пределно точни и кратки в изказванията си. Господин Нютон Дан е първият, който ще говори. Да, господин председател, съвсем накратко. Действително много богати теми чухме. Господин, който направи презентацията за дивата природа бих ви попитала, ако ви дадем магическа пръчица, какво е единственото или двете или трите неща, които искате да направите незабавно? Вие предложих, дадохте няколко предложения. Дайте ни списъка си с а, желания. А, госпожата директор от ОЛА, вие а, говорихте, че трябва даването на подкуп да стане през пление. Но ние не можем да направим това на европейско ниво. Това е, е от е, правомощията на страните членки. Смятате ли, че трябва на европейско ниво да се извади подобен е, режим, т.е. своего рода федерализиране на тази дейност? Благодаря, колега. Първо ще дадем възможност всички колеги да зададат въпроси, а след това ще чуем отговорите. Euh, Следващият оратор. Действително, изключително, изключително плътни от към информация и много интересни презентации. Съжалявам, че изпуснах първата част. Много съжалявам, че не успях да чуя всичко, което се говореше тогава. Господин Партони говори за Афганистан. В края на кращата ние виждаме, че просто регистрираме известни неуспехи на нашите усилията, които се опитваме да направим това. Ние поседих там Посетихме тази страна. Знаем, че са отделени сериозни средства за изграждане на демократични институции. Там опитваме се да подпомогнем полицията, съдебната система, включително с допълване на заплащането, с цел да е, се засили функционирането на държавата, но ето вие ни казвате, че в края на кращата корупцията там е институционализирана, според вас. И е интересно а, дали а, инструментите, с които разполагаме, могат а, да направят нещо. Ние, а, страните донорки, а, особено Европейския съюз, настояваха да има система за одит да има съответна отчетност, достатъчно точна. Не знам, съществува ли все още системата на одит? Има ли аудитори? Там ли са все още? Има ли достатъчно прозрачност в е, счетоводните отчети? И е, както каза и е, много често тези отчети са или подправени, или просто ги няма. Ние е, осъществяваме партньорство с е, правителството с тази страна, но очевидно не успяваме да постигнем много. Смятате ли, че има още какво да се направи? Много е жалко това, което чуваме. Господин е, Друри, действително е, много, много тревожно е това, което чуваме за случващото се с дивата природа. Знам, че има възприяти някои мерки, но те далеч не са достатъчни. Има страни от изтока, които изповядват определени вярвания и поради това нанасят сериозни щети на дивата природа, което е много жалко. Отчитаме вашите, вашия апел. Смятам, че ще подадем изменения в такъв смисъл към нашия доклад. Но мога да кажа, че дори в Европейския съюз има голяма степен на браконьерство, не само към изчезващи видове, но и по принцип. Примерно, има проблеми с защитата на елените. Ние се опитваме, опитваме да въведем определени мерки за лов и така нататък. Ловците не винаги са готови да спазват, разбира се, тези разпоредби, но Действително в някои региони изчезват видове именно заради дейност по горския фонд, която не спомага за биоразнообразието. И, е, госпожо Кнер, мога да кажа, че наистина са ужасяващи снимките, които ни показахте. Е, решенията, които ни предлагате, са добри, но Примерно, в случая с лабораторията, която ни показахте, не мога точно да разбера. В края на кращата цялата тази дейност не се е случила за един ден. Тя се е развивала в определен период от време. Не е ли имало възможност да се видят тези неща предварително? Защо реагираме чак след като е била изградена тази лаборатория е факт, има корупция, така е, но защо, защо ние не сме могли да бъдем там, да установим, да видим как се развива строителството, дали отговаря на нашите изисквания. Вероятно, ние сме виновни също, че не сме предотвратили тези факти. Господин Тайсберман. Благодаря. Благодаря за отличните презентации. Много интересни. Имам въпрос към господин Парто. Вие казвате, че в Афганистан се случва корупция поради помощите за развитие. Там се наливат действително десетки милиарди в последните години, които са създали е, корупция, която според е, вас не е съществувала преди 2001. Но какво очаквате да се случи след 2014? Тогава парите, които ще се дават на тази страна, ще намалеят много. Това ще се отрази на бъдещето на страната. Какви са вашите очаквания в такъв е, смисъл? Освен това, какви политики очаквате да провежда Европейския съюз по отношение на борбата с корупцията след 2014? Господин Яколино. Ahora yo creo que su comentario va a ser muy interesante. Sì, Presidente, abbiamo ascoltato... Благодаря, господин председател. И слушахме три наистина много, много интересни доклада. Разбрахме също, че Европейския съюз, който предостава 53 милиарда а, помощ за развитие на развиващите се страни, е първия донор. Говорихме също за начина по който нещата са организирани в развиващите се страни, както и каква е дейността на неправителствените организации. Всички има а, слаби звена навсякъде. Е, и всеки носи своята отговорност. Така че бих искал да отправя един въпрос към тримата а, докладчици. Не може ли да се направи една по-ясна оценка на неправителствените организации? Не може ли те да се оценяват преди да получат финансирането? И също времено, струва ми се, че трябва да се налагат по-крути мерки, по-строги санкции. Каква роля би, могла да, би могъл да играе Европейския прокурор, примерно, за защита интересите на е, Европейския съюз при разпределяне на средствата за помощ. А сега дадеме думата на Европейската комисия. А аз бих искал да наблегна на нещо, което просто беше споменато. за връзката между корупцията и помощта за развитие. И колко корупцията може да бъде пагубна за развитието. В момент, в който бюджета на Европейската общност се свива, ефективността на предприятите действия трябва да бъде максимална, т.е. от това ще от това ще зависи увеличаването или намаляването на средствата. Т.е. ако ако нашата работа не е ефективна, то държавите членки а, биват повлияни в момента, в който вземат решение за увеличаване или намаляване на средствата, предназначени за развитието. Затова е абсолютно необходимо да бъдем колкото можем по-ефективни и да се намали влиянието и последиците от корупцията, за да можем да убедиме държавите членки да поддържат същото равнище на финансиране. Ето и Олаф споменава, че дънекоплаците, които финансират а, средствата за развитие, искат по-голям контрол над разходването на тези средства. Доколкото разбирам, комисията не ще да вземе думата, така че давам а, думата на следващи. А. Господин Пиронио, вие ли ще вземете думата? Имате думата. Благодаря ви. Аз работя в Генерална дирекция развитие и отговарям за защитените защитени зони, дива природа в Африка. Господин Дрори, ние наистина споделяме казаното от вас и подкрепяме анализа, който сте направил и дори бих отишъл отвъд. Вие споменахте някои видове на изчезване или които са застрашени от изчезване, лъвове, слонове и други. Но не става дума само за изчезване на самите видове, но съще, същевременно от опасността да се нарушат екосистемите, което ще доведе до екологични катастрофи и е, до е, необратими е, последици. Така че не става дума само да защитиме лъвовете или слоновете. Или... Иска да à а des conséquences енорм au niveau... А, да защитиме целите екосистеми. От друга страна, това са природни ресурси, които се използват от най-уязвимото, най-бедното население в Африка. Исках също така да кажа, че комисията наистина е най-големия донор за подкрепа и развитие на ам, природата в Африка. Не исках да го споменам, тъй като господин Дрори подстави под въпрос ефективността на финансирането на много а, дейности и програми в Африка, но нека разгледаме нещата по-прагматично. Има многостепенност на финансирането, местно, регионално, зонално, национално и така нататък заради а, е, някои процедури и други трудности не, нямаме глобална стратегия, но по искане на комисара за развитието в момента подготвяме на глобална а, е, стратегия за действие, с която ще има а, е, пунктуални и специфични прояви а, по места и на различни нива като това ще се свързва с а, а, различните аспекти на престъпност, пране на пари и така нататък. И по този начин ще преразгледаме и дейността на различни структури, които спомена господин Драори, понякога ще се преразгледат, ще се преразгледа цялата стратегия, не толкова самото финансиране, колкото по-скоро партньорството. За сега тази стратегия е на е, равнище технически проекта, но ще работиме по по-нататъчното и оформяне и е, приложение. Сега, корупцията и различните аспекти. Много често а, хората, които са взимали решения, са смятали, че са взимали правилните решения, като са определяли точни правила за избегване на корупцията и по-специално на корупция в самата Европейска комисия, но понякога тези правила като че ли подхранват самата корупция. Ако днес, например, като пример. Аз искам да помогна господин Родраури в Камерун. Не мога, не мога да го направя, защото трябва да организираме търк. Тоест, някоя друга организация или структура може да спечели този търк и тази структура или е, орган могат да бъдат абсолютно е, тясно свързани с а, контрабандата и, и корупцията. Така че ние създадахме правила за да избегнем корупцията, но на практика тези правила подхранват корупцията и в, крайна, и в крайна сметка раздаваме пари на много структури и органи, за които нямаме никакви гаранции. Защо? Защото нямаме средствата и възможността да проследиме дейността. Както ви казах, аз сами отговарям за фауната и флората, но ние сме трима. Нямаме, не разполагаме със средства нямаме пари за а, командировки. Аз нямам, не разполагам с бюджет, за да правя посещения или проверки на место. Не сам, но това е не само в моя сектор, и в други сектори е подобно. Така че ние трябва да се предоверяваме а, поради липса на личен състав. И от една страна ние е, предоставяме средства малко на сляпо, а същевременно не разполагаме с възможността да, прослед... да проследим начина по който се разходват тези средства. Та с една дума искам да кажа, че това са проблеми, кои... които ние осъзнаваме, но и се опитва, по които работим в момента. Но наистина нещата са много наболяли и, както правилно казахте, до 10-15 години просто ще има без. Ще има, ще има, ще има загуби, ще има а, без. А, ще има катастрофални промени за африканския континент. Благодаря ви. По... Искам да кажа, че преводачите ни дават още 7 минути. Ако са така любезни, нека да са 12 минути. Но исках да кажа, че всеки от нашите трима оратори има три минути да отговори на многобройните забележки и коментари. По три минути. Господин Барто. Благодаря. Ще бъда кратък относно Афганистан 50% от населението е на възраст 25 години приблизително. Те, а, са, а, те посещават университет и а, определено не може да се каже, че е загуба на време да работим по тази държава. Друг, имаше и друг въпрос, сега ще се възпре на него. Какво ще стане през 2014 година? Да, голямо количество пари бяха наляти в страната, без да се помисли как те ще бъдат абсорбирани успешно. Това ще се промени през 2014 година. Това е добра страна. Това е също така не военна помощ, което също е добре. И сега имаме много възможности и трябва да помислим проактивно какво може да се направи след 2014 година, този период. Трябва да се работи заедно с медиите, може да се увеличи абсорбираността и трябва да имаме повече разбиране на контекста преди да инвестираме. Трябва да работим с организациите на гражданското общество, за да се борим с корупцията. Това е. Благодаря. Благодаря, казва председателя. А сега давам думата на господин Дроуи. Вижте, списъка с желание е дълъг, но първото в списъка ще бъде по-стрикни наказания в Европейския съюз. Номер две, може би, ще бъде система по мониторинг за годишно, годишен отчет, за да се ограничи влиянието върху флората и фауната и да се борим с корупцията. И третият приоритет може би ще бъде по-интелигентно финансиране. Разбира се, има много други инструменти, свързани с гражданското общество, които са изготвени. Условността е един от елементите, както беше посочено от Саид. И то също така да сме сигурни, че за всеки фонд, който се отпуска, той ще финансира специфичен проект и ще има прозрачност и отчетност. Да имаме един подход на конкретни проекти, за да се избегне корупцията да се вмъква във всеки сектор. Относно въпроса по СИТЕС, конвенцията СИТЕС е, и правителство на Камерун. Да, конвенцията и новите правила са много разочароващи. И е, има много разговори, много речи, но малко действия. Що се отнася до борбата за опазване и преследване на браконьерите, да, а, нека да ви кажа, че много често от тези сафарита, които се правят, всъщност перат пари. Трябва да връщаме парите в опазването. И много, много пъти Двете, двата елемента, прането на пари и корупцията са свързани. Не пеотата и корупцията. Това е въпрос, който имам при сърце. Аз лично отделя много време да разследвам точно не пеотата. И мога да кажа, че има много разпоредби, които трябва да наложим на НПО-тата, за да увеличим отчетността и прозрачността им. и мога да кажа, че трябва да се повиши тяхната отчетност в развиващите се страни. И Рико даде много, Енрико даде също много правилна оценка на това, което става в, в околната среда но ние трябва да наложим борбата с корупцията в сърцето на международното развитие. Трябва да променим разпоредбите за това как разходваме пари. Благодаря. А сега давам думата на госпожа Кнуер. Тук един от въпросите отива в дебата кога може да се случи а, една ефективна, кога ще има една ефективна борба с а, корупцията. Ако питахте мен, утре, и аз искам утре да стане, но това не зависи само от мен. Трябва да помислим как можем да се борим с трансграничната престъпност и това трябва да стане чрез трансгранични инструменти, трансгранично сътрудничество. И трябва да а, комбинираме опита и експертизата, която има всички различни области. Ние имаме нужда от европейски закони и да разширим даже този закон към други държави. Но държавите членки и ОЛАФ трябва да продължат с усилията си. При все това понякога имам чувството, че стреляме с воден пистолет. Тоест, стреляме в празното пространство. Относно Европейския съюз смятам, че имаме достатъчно голяма институция и би трябвало да се възползваме от нея и да защитим нашите дънакоплаци, основните жертви или животните или растенията. Относно въпросът на дамата срещу мен, съжалявам, не помня имена – може би е въпрос на мониторинг и контрол, но кой трябва да го направи е въпросът. Може ли комисията да следва абсолютно всички пътища на парите, които разпределя? Отговорността на комисията е малко по-различна, мисля. Но също така трябва да защитаваме страните, които получават средствата, да поемат инициатива. Трябва да се засича рано и да сме сигурни, че ще получим по-ясна, по-ефективна система на мониторинг, на контрол и едновременно с това да сме сигурни, че корупцията е много интелигентно престъпление, така да се каже, и че ще ни е трудно да го разкрием. Разбира се, относно контрола и мониторинга, дори в държави като Германия не винаги тази система работи. Благодаря. Председателят няма микрофон. Благодаря. Вие всички спазихте времето за изказване. Е, с това приключвам нещо толкова интересно изказ... Е, изслушване. И ако мога сега да цитирам господин Перони, който е ветеран в тази област, в последните няколко месеца в е, всички страни, където се изпълняват съответни програми, има посолство на Европейския съюз, има съответен персонал и този персонал трябва да поеме отговорност. Края на креща, не е господин Перониус трябва да е този, който да ходи в Африка. Във всяка от тези страни вече има представителство на Европейския съюз, което би трябвало да наблюдава как се развиват проектите там. Така че, както казаха и нашите колеги тук, ние би трябвало да упражняваме контрол, за да не се сблъскваме с такива безобразия, като лабораторията, която ни бе показана тук. И както каза представителя на комисията, а и колегите от парламента, посланниците на Европейския съюз, те са посланници на Европейския съюз, а не пратеници на комисията, т.е. попадат и под е, са отговорни и пред нас, те са хората, които трябва да следят как се развиват проектите в съответните страни, как се разходват парите на дъгнокоплаците. Затова и ние трябва да направим е, необходимото е, всички тези хора да си спазват отговорностите. Това е задача на парламента. Е, персоналът на службата на Европейския съюз за външна дейност трябва да действат така, че да не се случват безобразията, които видяхме тук на екрана. Благодаря на всички приятели и колеги, които участваха в настоящето заседание. Благодаря на депутатите, които се присъединиха към нас. Сигурен съм, че и те, както и аз, научихме много нови неща. Много благодарности за изказалите се експерти и оратори тук. Благодаря и на представителите на Комисията по развитие, които извършиха толкова много в подкрепа на нашето заседание. Ще се видим днес след обед. Е, работата на нашата комисия продължава с много важни гласувания. Благодаря, приятен обед!